Пан Przewodniczący! Председателя. Good afternoon. I'm sorry. Добър ден, извинявам се, че малко закъснях. Имахме проблем с процедурен характер. Както добре си спомняте, имаше искане от името на НП във връзка с дебата за Гуантанамо. Успяхме да стигнем до известно споразумение. Сега подновяваме заседанието. Има искане от господин Бургецио за изказване с личен характер. Започваме с това изказване на господин Бургецио. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Тази сутрин изпратих писмо на председателя на Европейския парламент, господин Шулц. Там споменавам думите на господин Шулц при откриването му на пленарната сесия на 20 в понеделник. Аз в крайна сметка се извинявам на въпросния министър. Ще се откажа от думите си. Не исках да обидя никого. Осъзнавам, че това е една дама, която вероятно се е засегнала от моите думи. Моето нападение беше с политически характер, беше насочено към политиката на миграция. В никакъв случай не съм искал да говоря за полигамията. Искам да се извиня още веднъж на всички, които съм засегнал. Председателя. Благодаря, господин Бургецио. председателя казва, има искане по силата на параграф 177.1 да отложа дебата за Гуантанамо, който е насочен за четвъртък след обед. Господин Салафранка иска ли да каже нещо? Благодаря, господин председател. Тази сутрин внесох искане от името на своята политическа група, като целта